въпрос, който ще бъде предоставен на всички ви. Преминаваме към дневния ред. Бе внесено искане само за едно изменение. По дневния ред ли? Нека първо се спра върху дневния ред, след това ще ви дам думата за вашето предложение. Що се отнася до дневния ред за четвъртък, политическите групи взеха решение заглавието на <clears throat> точката за правата на човека да бъде задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве. Има ли бележки по този въпрос? Не. С това предложението за промяна се приема с консенсус. По всички други точки на дневния ред е постигнато споразумение. Госпожа Алфано за процедурна бележка. Е, е е, благодаря, господин председател. Искам да използвам тази възможност да ви благодаря и да благодаря на моята група АЛДЕ, защото на 8 януари и на 7, на 7 и 8 януари Европейският парламент призна а, нуждата от отбелязване а, годишната от смъртта на моя баща. Благодаря за това решение, за това дводневно а, отбелязване. Полицията и много италянци участваха в а, тази, тези мемориални а, събития и ще надявам се, че всичко, което беше публикувано в пресата, ще бъде захранено в цифра, цифров вид. Благодаря на Алде, благодаря на всички. Благодаря на госпожа Алфано. Следващата точка от дневния ред е селското стопанство в най-отдалечените региони. Докладчик е господин